е в затвора. Вие щяхте ли сте много щастлив, ако той си седеше в Италия и никой не го беше върнал обратно и не беше осъден? Благодаря, казва председателката. Прекратявам дебата. Гласуването ще бъде в сряда. Of... Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Доклад на господин Сиклуна за приемането на евро от Естония на 1 януари 2011 година. Давам думата за 4 минути най-напред на докладчика, господин Сиклона. You, Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че имам възможност да представя доклада си подкрепа на молбата на Естония за присъединяване към еврозоната. Госпожо председател, Естония е малка, но много реш... решителна държава членка и в тези трудни времена е символично това, че тя иска да се присъедини към еврозоната. Това говори много за страната, но и за еврото. Причината, поради която Естония иска да се присъедини към тази зона, е съвсем проста. Естония изпълни мастрихтските критерии по договорите. Трябва да помним, че тези постижения бяха а, факт по време на най-тежката финансова и економическа криза, която помним. Постиженията ни са резултат на последователни категорични усилия на няколко правителства и на естонския народ. Въпреки трудностите напоследък в еврозоната, общественото мнение в Естония силно подкрепя присъединяването към тази зона. Като докладчик Постоянно поддържах контакт с Комисията, Европейската Централна банка и естонското правителство. В средата на май бях в Естония, когато Комисията и ЕЦБ е, обнародваха отчетите си за изпълнението на конвергентните критерии. Е, това, което направиха нашите компетентни органи, нашите статистически органи, включително, е, говори добре за страната. Е, много се радвам, че на председателя, е, че на парламента е, се дава възможност да даде становище след обнародването на тези доклади. Противното би било неуважение към парламента. Когато се срещнаха с бюрото, Централната банка и комисията, беше направено устно разяснение на постигнатия напредък. Надявам се обаче, че следващия път, когато имаме кандидат за еврозоната, няма точно така да протекат нещата във времето, както протекоха при нас. Според мен ще бъде късогледо да изтече известно време преди да се приемат нови членове в еврозоната. Ние сме силно мотивирани. Естония наистина иска да се присъедини към еврозоната с добри постижения. В противен случай би било неразумно да се отказваме от членството на държави членки, които могат да бъдат от помощ за зоната в тези тежки времена. Такова присъединяване ще позволи да се възстанови доверието в еврото, да се стабилизират държавните финанси, да се подобри общественото управление. Вярвайте ми, Естония ще бъде истински авуар в еврозоната. В края на 2009 година ние имахме, може би, най-низкия държавен дефицит в цялата еврозона. Въпреки свиването на економиката с близо 15% през 2009 година, в годините е, на добро економическо положение е, бяхме а, е, натрупали доста голям резерв и за това а, съотношението а, между държавен дефицит и брутен вътрешен продукт беше само 7,2%, може би най-низкото от това на всички държави в еврозоната. Присъединяването на е, Естония към еврозоната е, ще ни стимулира, защото там е, има много дисциплинирани държави, които ще ни стимулират и в бъдеще да запазим своята собствена дисциплина. Същевременно има политически символизъм в това, което правим. Молбата за присъединяване на, Естонията, на Естония изпраща сигнал към нейните съседни държави, че има смисъл от присъединяване към еврозоната, когато отговорите на критерии пазарите. Сега, е, това, което казвам, не означава, че на Естония и предстоят лесни е, в економическо отношение времена. Безработицата е висока, инфлационният риск е, за бъдещето също така е доста голям. Затова правителството трябва да продължи да бди, докато излезем от кризата. Препоръчвам депутатите да одобрят доклада ми. Uh, Добре дошли, комисар Рен, давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. Почитаеми евродепутати, първо искам да благодаря на господин Сиклуна за много добре уравновесение и задълбочен доклад за изпълнението от Естония на критериите за влизане в еврозоната. Искам също да поздравя естонските приятели за а, е, това, че стигнаха до този важен краягален камък. Аз високо оценя а, е, вашата категорична подкрепа за присъединяването на Естония към еврозоната. А, е, подкрепа оказана в економическата комисия на парламента на 2 юни. А, това бе много важен момент а, за по-нататъчната работа на комисията с оглед присъединяването на Естония към еврозоната на 1 януари следващата година. Знаете, че критериите за конвергентност бяха покрити от Естония е, в изключително труден период за еврозоната, може би най-трудният период за еврозоната от нейното създаване. В това отношение положителната оценка за постигнатото от Естония е особено важен сигнал. Тази оценка показва, че рамката на економически и валутния съюз функционира добре, че държавите членки се преценяват на основата на собствените им постижения, на собствените им заслуги и при пълно зачитане на принципа на равното третиране. Положителната оценка на Естония – е силен положителен сигнал и към пазарите, включително пазарите извън еврозоната, които са на кръстопът в настоящия момент. Подчертавам, че Естония ще влезе е, в еврозоната е, с много силна позиция, с много надежна политика, с много силно данъчно състояние, много категорично данъчно състояние както показват и цифрите на Евростат. В момента в Европейския съюз има около 85% държавен дълг на някои места, докато държавният дълг към БВП в Естония е в съотношение 7,2 до 7,5. Това е 10 пъти разлика. Естествено, естоската економика не бе напълно предпазена от кризата, но тя а, успя а, да се пребори. Имаше фиксиран а, валутен режим, а, валутен курс от 1992 година за националната валута и а, за това а, не се очаква преминаването към еврото а, да се отрази а, като шок върху финансовата политика на страната. Разбира се, приемането на еврото не е краят на пътя за страната. Точно обратното. Ако Естония възприеме от следващата година еврото, от основно значение е тя да продължи да осъществява досегашната си политика. Да има пълноценна политика на надзор над финансовите институции и да продължи да спазва критериите за членство в еврозоната. Аз приветствам волята на естонските власти да уверят еврозоната и партньорите в Европейския съюз чрез официална нота, в която се заявява стабилността на политиката и се определят съответните приоритети за тази финансова политика за в бъдеще. Успоредно с това има необходимост от укрепване на економическото управление в Европа като цяло. Комисията е на мнение, че е необходимо значително задълбочаване на економическото управление, както и по-нататъчно разширяване на еврозоната на основата на спазени критерии. Това ще укрепи допълнително нашия економически и валутен съюз. Госпожо председател, почитаеми евродепутати, в заключение. След консултацията с вас тази седмица, с вас в Европейския парламент, ще проведем а, дискусия в Европейския съвет. И ако всичко върви по план, очакваме всички нормативни актове да бъдат приети от съвета на министрите на економиката и на финансите на 13 юли. Това ще позволи на Естония в достатъчен срок да се подготви за фактическото и физическото въвеждане на еврото от 1 януари следващата година. Още веднъж сърдечни благодарности за а, вашата работа и още веднъж най-сърдечни поздравления за естонския народ. Благодаря, господин комисар. Сега представителите на политическите групи. Първо господин Митчел, две минути, НП. Е. Благодаря. Благодаря на докладчика за отличния доклад. Подкрепям го в най-общата насока на неговите бележки, както и безпокойствата, които са споменати там. Трябва да кажа, че Естония може да влезе в еврозоната поради жертвите, които понесоха естонския народ, както и лидерството на парламента и правителството на Естония. И смятам, че тези лидерски крачества не бяха свързани само с това да си подредят къщата и да направят необходимите саможертви. Част от нас си ближат раните и се чувстват доста несигурни за бъдеще, питат се какво ще стане с еврозоните. И ето ви една малка страна, една наистина мъничка страна, която е една светлина. Светлина не само а, като фар в, а, за останалите страни, които искат да се присъединят към еврозоната, но фар за цяла Европа, която да ни даде повече увереност и сигурност, защото кризата ще отмине и това ни сочи в тази посока. И докато съм взел думата, искам само да кажа, че през първите 10 години на еврото 16 милиона работни места бяха създадени в еврозоната. Разбира се, в САЩ бяха създадени много повече такива. И това показва, че когато имаме нужда отново да повярваме в този проект, тази страна ни помага и на нас, и на всички европейски граждани, на Европейския парламент. Аз им благодаря. Моята страна е малка страна и опитът за с приемането на еврото бе полезен и положителен. Помислете си, къде биха се намирали тези малки държави? Къде биха се намирали, ако я нямаше Европейската Централна банка, Европейската комисия, както и а, всички министри на финансите и економиката, нашите братя. Бихме били загубени. Два въпроса искам да спомена. Едното е свързано с антицикличността. Наистина трябва да се следи този цикъл. А следващият въпрос е свързан с инфлацията на активите. Повдигнах този въпрос с управителя на Европейската централна банка. Две години преди да стане наболял въпрос. И Европейската комисия и ЕЦБ би трябвало да, са, да успеят да съчетаят ниските лихви, ниската инфлация с а, инфлацията на активите. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че мога да подкрепя а, доклада. Благодаря. Thank you. We're going to be here a long time tonight, so I'm going to have to start being тъй като тази вечер доста време явно ще прекараме тук, ще следвам времето много стрикно. Господин Пада от името на социалисти и демократи. Lugupeetud kolleegid, ülehomme hääletame ühiselt Euroopa Parlamendi raporti üle Eesti liit. Сряда ще гласуваме по доклада на Европейския парламент за влизането на Естония в еврозоната. Но все още трябва да чакаме близо месец за официалната позиция на съвета. Присъединяването на Естония към еврозоната е а, още една стъпка в интеграционния процес. Това е одобрение за разумната бюджетна политика на Естония през годините. Разбрахме, че трудностите, породени от кризата, изискват нов подход и преосмислене на много от съществуващите политики. Подобен нов подход а, при нас през 2008 и 2009 година доведе до съкръщения в бюджета. А, при съединяването към еврозоната би означавало, че усилията ни не са били на празни. Това всичко означава, че не се прилагат при нас двойни стандарти и че е надежна статистиката. Сигурен съм, че Естония ще продължи е, да води същата разумна и категорична данъчна политика. Ние сме малка економика, е, но открита економика и смятаме, че нямаме друга альтернатива. Приемането на еврото е положителен сигнал за е, еврото и за еврозоната. Това е като светлина в края на тунела при сегашните трудни економически обстоятелства. Чрез присъединяването на Естония еврозоната ще има още един нов член, който е доказал, че разбира правилата на играта и иска да допринесе за стабилността на Европейския економически и валутен съюз и за стабилността на еврото. Искам да благодаря на господин Сиклуна и на контрадокладчиците за тяхното плодотворно сътрудничество. Уверявам ви, че Естония е готова за присъединяване към еврозоната. Благодаря. Господин Клинц Алде. Госпожо председател, искрено се радвам, че Естония ще бъде 17-та членка на еврозоната от 1 януари 2011 година. Нашата балтийска съседка действително е една от тези, които отлично изпълнява мастерските критериите. Европейската централна банка, Евростат и така нататък много внимателно разгледаха положението в страната. Европа Еврото, както знаем, 10 години след своето въвеждане, днес е подложено на най-голямото изпитание. И за това от всички се изисква изключителен ангажимент и добра воля. И трябва да признаем, че заслугите на Естония са големи за това, че тя изпълнява критериите за въвеждането на еврото. Естония, освен това, знае, че като страна членка на Европейския съюз, съюз един ден е задължена да, да въведе еврото в а, един момент и това, че тя а, желая да го въведе толкова бързо, за мен е доказателство за това, че тя вярва в общото дело. А, а, съжалявам, че естонското правителство не подлага това решение на референдум, защото знам, че гражданите в днешно време са а, изключително загрижени, тъй като а, медиите представят еврото като една недостатъчно а, силна валута. Знам, че въвеждането на еврото води да, до а, поскъпване на цените и така нататък. А, и това, което твърди Европейската банка, че инфлацията се усеща само като по-силна, не е вярно. А, не ни се иска също така а, еврото да бъде разпънато като спасителен чадър и за това моля Европейската комисия да внесе а, яснота. Желая на Естония по-нататъчно добро развитие. А, желая Естония да продължи да налага строга финансова дисциплина и за в бъдеще. Сега, за европейските консерватори и реформисти, господин Свенспърн. Благодаря, първо господин на господин Секлона, за изключително изчерпателния и ясен доклад. Ние подкрепяме напълно и неговите заключения. Намираме се в безпредседентна криза в целия свят и след финансовата криза 2008-2009 мисля, че фискалната дисциплина и умението на естонското е, правителство е, наистина бяха много високи, за да може страната да се класира за е, кандидатстване в еврото и да спечели това. Ако една държава членка отговаря на стрикните критерии за влизане в еврозоната и би искала да го направи, дори във времена на криза, смятам, че Гражданите на тази страна са тези, които избират пътя на тази страна и аз желая успех на естанските граждани. Господин Бронс от името на независимите. Благодаря, госпожо председател. Мнозина смятат, че Естония трябва да бъде поздравена. Аз а, обаче предавам съчувствието си на естонския народ, защото тук се поставя въпроса за относителната стойност на вносните и износните стоки и а, е, за а, е, паричните движения и промените, които трябва да се направят а, е, с течение на времето. Ако а, не е била достатъчно готова економиката, а, тогава проблемите, които имате в тази економика с течение на времето а, се задълбочават. Великобритания установи това а, чрез единния разменен механизъм, когато 1992 година излезе излязохме от нея. Ние всъщност решихме проблемите си само когато излязохме от този механизъм. Всъщност, заместването на дефицитите по текущата и капиталовата сметка на бюджета изглеждат добри новини, достойни за поздравление. Обаче Европейската централна банка може на високо ниво да определи курса на кроната към еврото. Ако Европа, Естония иска да обесцени вноса си в сравнение с цената на износа, ще се стигне до рецесия, която ще бъде неизбежна. Естония ще изгуби своя валутен и данъчен суверенитет, а оттам и политическия си суверенитет – което е иронично за страната, а, избягала само преди 19 години от прегръдката на Съветския съюз. Господин Каринч, две минути. Да е. Благодаря, госпожо председател. Оказваме подкрепа, но очакваме екип, а, да, екип, който има много голяма дисциплина и който играе най-добре, е да спечели Световната купа. Това е, е, що се отнася до Световната купа. А сега, по отношение на Естония и е, бюджетната и дисциплина, е, мисля, че трябва да отправим поздравления. През 2007 и 2008 година, когато имаше дефицити, голяма част от държавите, членки на Европейския съюз, харчеха много повече, отколкото им беше възможно. И всъщност трябва преди криза да се подготвяте за криза. Естонците постъпиха по разумно, по-интелигентно. Те създадоха бюджетни резерви и благодарение на бюджета си рецесията, констатирана през 2009 година, не доведе страната до фалит. Спазвайки строга дисциплина, Естония успя да отговори на всички Маастрихтски критерии и трябва да бъде поканена и допусната в еврозоната. Това е добра новина по три причини. Първо, става дума за един хубав знак, за силен сигнал, че е, въпреки всички трудности, еврозоната се разширява. Второ, сигналът е положителен специално и за балтийските държави. Той означава, че в този регион. Реформи са възможни, добра политика също е възможно. Това е добър знак и за всички други държави, в крайна сметка. В смисъл, че ако те спазват критериите от Маастрихт, могат да влязат в еврозоната. Сега държавите членки на Европейския съюз трябва да приведат вред бюджета си, политиката си, така че хората отново да повярват в еврозоната. Примерът на Естония ще бъде добър пример, че бюджетната дисциплина е възможна дори и в тежки времена. Благодаря, господин Куташ. Две минути. Благодаря, госпожо председател. В началото на економическата криза на Европейския съюз всички държави членки е, бяха доста поразени. Е, Балтийските тигри се превърнаха в болниците на Европейския съюз. Сега обаче Естония се подготвя за влизане в еврозоната и то след много, след много кратък срок. Е, тя ще укрепи еврозоната в критичен момент. Значимо е, че Естония се реши на тази стъпка и че успя да излезе от кризата, да мине през кризата с уместни мерки. Нисък е държавния дълг и това а, повиши гъвкавостта на страната по отношение на външните заеми. А, съотношението между държавен дълг и БВП в Естония е 7,2%, което е далеч по-низко от средното за Европа. Трябва да извлечем полуките си от Естония, от това, което тя направи и трябва да се ориентираме към същото ниво на амбиция и предпазливост този процес не можем да забравяме и социалното отражение на процеса на влизане в еврозоната. Има риск от повишаване на цените и се надявам, че компетентните естонски органи ще се умеят да овладеят този риск, за да не бъдат пожертвани финансовите интереси на гражданите. Един от колегите спомена риска от инфлация и е, на последно място, но само като изброяване, Приемането на еврото от Естония има дълбоко символично значение за останалите източноевропейски страни, които нямат такава охота да възприемат единната валута в тези тежки времена. Благодаря, госпожо председател. Поздравление за Естония. Ние имаме много проблеми в Европа и ми се струва, че имаме нужда от помощ. Да покажем, че в Европа все още може да се вярва. Е, не бива просто безучастно да изчакваме кризата да отмине, както прави моята страна, вашата страна, както прави и Дания. Мисля, че тук бащите на Европа щяха да действат по същия начин. Така е започнала Европа. Госпожо председател, във време на криза Европа е длъжна да еволюира. По-силни сме, когато сме повече. Европа е единна. Браво! Поздравления и бон шанс на Естония! И сега преминаваме към спонтанните изказвания. Давам думата на госпожа Басеско. Doresc în primul rând să felicit Estonia pentru eforturile. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя Естония за усилията, които положи, за да отговаря на критериите за влизане в еврозоната. Поздравявам ги за наистина благоразумната политика, която водеха. Естония е 17-та страна, която приема еврото и то в времена на криза. Има все повече финансови спекулации, определени държави членки, дори се говори, може да излязат от еврозоната. Ето обаче Естония, която доказва, че може да се придържа към идеята и вярва в еврото. Разширяването на еврозоната към изтока е много важно. Осемте държави, които бяха анализирани през 2010 година, включая Румъния, бяха обект на много подробен анализ и те не отговарят на всички критерии за влизане в еврозоната. Искам да заявя, че всяка една държава членка трябва да приеме е, еврото само когато е готова за него. Благодаря, казва председател, като следващия урад. Ačiū, gerbime pirmininkė, gerbime kolegos. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, драги колеги. И аз искам да поздравя на свой ред естонската държава и естонския народ е, Естония тръгна по този път още преди няколко години е, и Литва беше по този път, но е, само няколко процента не ни достигнаха, за да можем да възприемем еврото. На решаващия етап от своето развитие трябва да възприемаме, да бъдем решителни, да възприемаме категорични решения. Естония тръгна по друг път Политиката и не бе така популистична, възприе по-предпазлив подход. Ние Балтийските държави няколко години се стремим да вървим по един път и да постигнем едни и същи резултати. Още веднъж поздравления, поздравления за парламента, за компетентните министри в Естония, които имаха голям принос за успеха. От цялото си сърце поздравявам цялото естонско правителство за това, че така интелигентно успя да приложи принципите на Европейския съюз. Благодаря Факта, е, че господин Бронс, който е по-рано, изплюваше някакви думи и след това набързо се изнесе, говори по наистина съвсем ясно колко всъщност го интересува този дебат. Интересното за присъединяването на Естония към еврозоната е, че всъщност това е един вод на доверие към Естония и към еврото. Естония бе критикувана много и то съвсем предвидимо в англосаксонската преса. Всъщност обаче, без еврото и без бюджетната дисциплина, която показват държави като Естония, нямаше да има никаква надежда за нито един от нас. Благодаря ви. Господин Загар. Spoštovana госпа председуюча, spoštovani господ комисар, вероятно... Благодаря. Уважаеми господин комисар, няма да мога да си простя, ако не използвам тази възможност да поздравя колегите от Естония. Естония е една държава в преход и тя постигна отлични резултати в предходните години в много сфери. Направиха много добра фискална реформа, либерализираха економиката си през 90-те години. И това бе направено по един начин, който другите могат само да завиждат. Естония ще бъде много силен партньор на еврото. Те ще бъдат много разумни, ще получат по-добри резултати от много държави, които отдавна са в еврозоната и те ще доведат до стабилност еврото. С това изчерпахме тази част на дебата. Сега давам думата на господин комисаря Рен. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря за вашата подкрепа, уважаеми евродепутати. И искам да използвам тази възможност, за да ви уведомя какви са причините, поради които в съкратени срокове беше прият докладът за изпълнение на критериите за конвергентност, нещо, което засегна господин Сиклуна. Сега, а, ние зависим от наличието на прогнозни данни, а те на своя ред а, зависят от проверката на данните за държавните финанси, извършвана от Евростат. Ние, за да дадем повече време на Европейския парламент, Евростат се съгласи да ускори проверката на данните но комисията трябваше да работи в много съкратени срокове, които не, не можеше да съкръщава до безкрайност все пак, защото доклада трябваше да бъде с високо качество. Ако бяхме съкратили още собствените си срокове за работа, това щеше да компрометира качеството на нашата дейност и щеше да подрони доверието на държавите членки, включително по отношение изпълнението на критериите в пакта за растеж и стабилност, изпълнението на конвергентните материали. Всъщност ние използвахме едни и същи изходни данни. Утре е, ще разисквате 16 процедури е, за прекомерен държавен бюджет, е, за прекомерен държавен дефицит. И за това беше необходимо да се съгласуват тези два процеса. Процедурите за прекомерен бюджетен дефицит и доклада по Естония. Това постави допълнително напрежение върху комисията. във всеки случай, Високо ценя прагматичния ви подход и е, е, благодаря на е, колегите от е, економическата комисия за това, че на 13 юни се съгласиха в предварителен порядък, т.е. изтеглено във времето напред, да разгледат е, спазването на критериите от страна на Естония. Що се отнася до финансовата и данъчната ситуация в Естония, съвсем ясно е, че е, страната трябва да продължи да проявява бдителност, за да запази стабилността на макроекономическото си развитие. Комисията категорично е, ще следи отблизо нейното състояние в това отношение. Най-сетне, позволете ми да кажа, че разчитам Естония да бъде наш съюзник в укрепване на бюджетната дисциплина. Както казва председателят на Еврогрупата, ние се нуждаем от такива съюзници в еврозоната. И за тази цел трябва да работим заедно, за да гарантираме устойчивостта на държавните финанси, а оттам и устойчивостта на растежа и създаването на работни места в Европа. Госпожо председател, мисля, че господин Бронс каза, че Естония ще изгуби е, неодавна извоюваната си свобода е, и независимост. Може би трябва да отговоря на господин Бронс със следното. Може би това има общо с мотивите на моя дядо, който гласува преди 15 години с да за присъединяване на Финландия към Европейския съюз, когато беше референдумът. Той е, каза, аз пет години е, съм е, е, живял в тази страна, гледайки на изток. И след тези пет години винаги съм гледал вече на запад. Госпожо председател, благодаря на господин Рен за пояснението. Разбирам графика. Това, което ме безпекоеше, е, че ролята на парламента може да се тривиализира, но аз не мисля, че Европейската комисия е имала нещо такова предвид. Накрая бих искал да благодаря на докладчиците в Сянка, с които работих, за полезните съвети, както и за смислените изменения, които подкрепям и съм включил в крайния текст на доклада. Искам да спомена и господин Ивар Падар, който е виш, бивш министр на финансите, сега е евродепутат от Естония, както и сегашния министр на финансите на Естония, които съвсем ясно и откровенно отговаряха на въпросите ми всеки път, когато имах нужда от тяхната подкрепа. Желая успех на народа на Естония. Те доказаха, че всички, които ги критикуват, грешат. Нека продължават в същата посока и да бъдат бнителни по отношение на своята економика, нейната способност, за да продължат все така успешно и като членове на еврозоната. За това препоръчвам този доклад на вашето внимание. Заявката на Естония трябва да бъде одобрена. Надявам се, че когато гласуваме в сряда, ще гласуваме с голямо мнозинство, за да може да покажем на естонския народ, че еврозоната е жива и ги подкрепя. Благодаря. Прекратявам дебата. Гласуването ще бъде в сряда. Следващата точка в дневния ред са едноминутните изказвания по правило 150 150, извинете. Първият в списъка